Good morning, everybody. We were waiting for uh, the rapporteur. Добре, но ще изчакваме докладчика по първата точка от днешния дневен ред. Понеже обаче още я няма, може би е добре да почнем с следващата точка всъщност. Първо съобщение на председателя. Получихме от писмо от председателя Шулц вчера, което ни информира за решението на председателския съвет от 12 декември Става въпрос за едно за евентуално включване на Едвард Сноуден на заседание на комисията Либе. И писмото е изпратено на всички членове на парламентарната комисия. Както се посочва в писмото на председателя, няма пречка Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да насрочи връзка с Едвард Сноуден. Ако парламентарната комисия вземе такова решение, тогава се предпочита интерактивно заседание, ако е възможно то да се организира, без обаче да се застрашава безопасността на, на човека. Ако това не е възможност, е, може да се е, изгледа и предварително записан видеозапис. Така че председателя е, одобрява включването на, на такава дневна точка, като се, естествено се следват насоките на председателския съвет. Координаторите днес се поканват да, да изкажат позицията си по отношение на тая процедура. Ето това е съобщението, което получихме. А, така че разместваме малко дневния ред и започваме с доклада на госпожа Файон, трети страни чието граждани трябва да притежават виза, която преминават външните граници на държавите членки и тези, чието граждани се освобождават от това изискване. Ще изслушаме изложението на предложението на комисията първо и след това госпожа Пайон ще е, вземе думата, така че първо комисията заповядайте. Добър ден. Накратко ще се изкажа, защото това предложение на комисията предвижда прехвърлянето на, на, на гражданите на Молдова, Република Молдова, в списъка на страните освободени от изискване за виза. В рамките на, на процеса на либерализиране на визовия режим, това е диалог, който тече с Република Молдова 2010 година. Този диалог се превърна в един класически диалог, в смисъл а, на това, че се състои от план за действие за либерализиране на, на визовия режим, който се състои от четири елемента или блока. А именно, първо, сигурност на документите и биометрични данни, второ нерегламентирана миграция, в това число реадмисия, трети блок обществен ред и сигурност, четвърти блок външни отношения и основни права. Тази методика винаги е следвана от комисията и продължава да се следва във всичките диалози за либерализиране на визовия режим. Така че Република Молдова не представлява изключение. Състои се от е, е, типичните изисквания за докладване на напредъка. Пет доклада са е, изготвени и прияти. Проведени са експертни мисии в Република Молдова. Набелязани са критерии за втория етап от плана за действие, където посочваме какво трябва да бъде постигнато от молдовската страна за освобождаване от изискване за визи. Нека да ви напомня, че предложението се различава от сега разискването в съвета от парламента предложение. Това е предложение на комисията за прехвърляне на гражданите на Молдова заедно с още 15 страни в списъка на страните които са освободени от визов режим по силата на регламент 535. Скоро ще се проведат тристранни преговори по, по този въпрос. Това е като цяло напредъка по диалога за либерализиране на визовия режим с Република Молдова. През ноември 2013 година, т.е. тази година, се прие петия докладък за напредъка от комисията, в който комисията заключава, че всички критерии са изпълнени от страна на Република Молдова. Затова излизаме с това предложение за прехвърляне на Република Молдова в другия списък. Естествено, има и важно изискване, че това се е, е, прилага само спрямо паспортите с биометрични данни. Бързо изготвихме предложението, но това е свързано с срещата на върха в Вилнюс в края на ноември, защото комисията иска да излезе с силно политическо съобщение във връзка с срещата в Вилнюс, която не бе, не бе никак лека. Посланието трябваше да бъде е, ясно, че комисията отстоява своите ангажименти в момента, в който се изпълнят критериите предварително определени за страните за прехвърляне в списъка на тези, чието граждани са освободени от изискване за визи. Така че това е, е инициатива на комисията. Сега съветът и парламентът поемат нещата в свои ръце. Ние е, насърчаваме бързо да се приеме предложението, така че да, да покажем ясно на Молдова в този случай, че е, Европейския съюз е, стои зад ангажиментите си. Надяваме се досието да, да се закрие до края на мандата на парламента. Накратко, как стоят нещата в съвета по този въпрос? Миналата седмица направихме първото изложение в работната група по визите. Утре ще има второ заседание, съвета по ПВР. От страна на съвета изглежда нещата вървят съвсем добре. Мисля, че ще успеем там да приемем един общ подход по отношение на, на триолога за началото на едната година. И накрая, доста се говори за евентуална злоупотреба за безвизу, с безвизовия режим. Знаем, че такива неща са ставали след началото на либерализацията на Западните Балкани. В началото на януари влиза влиза в сила така наречения механизъм за временно прекратяване на освобождаването. Това става, това се налага като временна мярка в случай на злоупотреби. И така критериите са изпълнени. Има ограничение и, и то е, че новият режим ще въжи само за биометрични паспорти. Имаме и предпазен механизъм в случай на злоупотреби. Така че, е, според комисията, бързо трябва да се стигне до съгласие по това досие. Това е за сега. Благодаря ви. Председателката, благодаря ви. Сега давам думата на докладчика. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на комисията за това, че ни запозна с е, напредъка по досието и какво става в съвета. Много се радвам, че докладвам за безвизовия режим във връзка с Република Молдова, особено като се имам предвид постигнатото по време на нашия мандат. Одобрихме безвизовия режим за пет, на пет страни от Западните Балкани. Както казахте, много е важно да отправим едно положително и силно послание до Република Молдова, най-вече във връзка с срещата на върха в Вилнюс. Страната се стреми към европейско бъдеще, към свобода, и е, Република е, Молдова от 3 години се готви е, за безвизов режим и се радвам, че комисията е заключила, че са изпълнени критериите. Свободата на движението е основно право на човека и основна европейска ценност. На базата на опита си и, и, и, в, и в светлината на политическото положение, то излиза още по-явно на дневен ред. Надявам се, че ще успеем да приключим преговорите по досието през пролета, началото на пролета или поне не по-късно от края на настоящия ни мандат. Очаквам ползотворно сътрудничество с докладчиците в Сянка, както и с парламента и съвета. Няма да навлизам в повече подробности по това досие, защото на 9 януари в нашата комисия ще се представи докладът. И ако всичко премине гладко, се надявам през февруари да се гласува. Много ми се ще е, да продължим либерализацията на визовия режим с съседни нам страни, защото е, е, е много важно да, да отстояваме и да укрепваме свободата на движение. Тъй, че амбицията и ми е да докараме до край работата по това досие максимално скоро. Стига, разбира се, Република Молдова да изпълнява всички критерии. Споменахте предпазната клауза, която влиза в сила през януари до година механизма за временно прекратяване. Много е важно, че съществува този механизъм, но от друга страна се надявам да не се налага да го задействаме, защото когато става въпрос за страни от Западния Балкански полуостров, ползването на този механизъм би представлявало една стъпка назад, макар и да става дума само за временно прекратяване на правото на свободно движение. Като имаме предвид и броя на, на, на лицата търсещи убежище и намаляващия брой, можем да кажем, че страните от тази част участват много дейно в сътрудничеството ни. Благодаря, госпожо Файон. И някой от колегите искали да вземе думата. Господин Брон, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Въпросът за злоупотребата с безвизовия режим се смята за нещо, което е надали ще настане. Но ако става въпрос за страни, чието БВП е, на глава от населението е, е една малка част от, от съответното за други страни от Европейския съюз, аз мисля, че такава злоупотреба е нормално да се очаква. Има ли някакво проучване? правено ли е такова по отношение на, на, на мащабите на злоупотреби с механизма за безвизово пътуване? след като се либерализира режима. Тогава, когато няма, няма визи, възможно ли е дори изобщо да се направи оценка на, на, на мащаба на злоупотребата? Госпожа Вебер. Благодаря, госпожо председател. Аз приветствам инициативата на комисията мисля, че парламентът вече е, нееднократно е изразявал своята открита позиция, своята готовност за либерализация на визовия режим с, с Република Молдова. Напълно убедена, убедена съм, че това ще доведе единствено до укрепване на сътрудничеството така да се каже, между молдовското правителство и Европейската комисия защото смятам, че е важно. Е, опитвам се да успокоя господин Бронс е, и, и други, които, които изпитват подобни опасения. Опасения за апокалиптични последици за Европейския съюз. Не стоят така нещата. Е, законодателството в Европейския съюз трябва да се гледа в неговата цялост. И естествено, новите законодателни актове за временното прекратяване на безвизовото пътуване ще се задействат моментално, когато това е необходимо и, и това само по себе си ще доведе е, до по-добро е, сътрудничество, както вече казах, между Европейската комисия и всяка трета страна, която е в безвизов режим от този тип. също искам да ви успокоя, като кажа, че е, онези, които вече са искали да напуснат страните си, вече са го сторили. Това се вижда от сегашната численост на населението на тия страни. Има изискване за, за биометрични паспорти, паспорти с биометрични данни. Това само по себе си не е невинно изискване, не, не, не е толкова лека процедурата. Хората трябва да си извадят такива паспорти. Та, това е нещо, което ще е отполза както за молдовските граждани, така и за тези на Европейския съюз. Благодаря. Госпожо Файон, имате ли какво да добавите? Не. При това положение приключваме работата по тази точка от дневния ред. И се връщаме към предната, по която, по която докладчик е госпожа Гомес, рамково споразумение за всеобхватно партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и Индонезия по въпросите свързани с обратното приемане или реадмисията. Става въпрос за две споразумения за реадмисия. Първо едно по-общо, между Европейския съюз и Индонезия. Второто е, е с няколко централноамерикански страни. Това е друга точка от дневния ни ред. Първо ще е, дам думата на комисията и на съвета, а след това на, на докладчика госпожа Гомес. Комисията, заповядайте. Е, имаме ли представител на комисията, който ще направи изказване? Благодаря, госпожо председател е, по този конкретен въпрос. Аз ще дам първо думата на председателството, за да е, сподели развитието в съвета. Имате ли възражение да променим реда на изказване? Председателката, тогава се обръщам към представителя на съвета. Желаете ли да вземете думата за изказване? Благодаря, госпожо председател. Здравейте всички. Преди всичко благодаря на парламента за включването на тази точка в дневния ред и то толкова спешно. Оценяваме този ваш жест е, смятам да ви няма да навлизам в подробности относно споразумението за сътрудничество, но ще обясна защо има се случват тези объркващи ем, разминавания в съвета и предполагам парламента има въпроси по е, този въпрос. Знаете, че споразумението обхваща редица въпроси, в това число реадмисията и за това днес заставаме пред комисията Либе защото споразуме, спогодбата за реадмисия е наистина много важна за съвет. И тъй като е, Клаузата за реадмисия присъства в двете споразумения, защото пак ще кажа, не става дума просто за споразумение за сътрудничество, а за правно обвързваща клауза за реадмисия. Именно това налага да се използва различна правна, различно правно основание за приемане на тези разпоредби. Първо, значи е, имаме член 71 като правно основание, но и различна процедура на приемаме имаме една процедура за тези конкретни правни разпоредби за реадмисията и друга процедура за приемане на други разпоредби в споразумението. Във всички случаи обаче е, макар че имаме е, две различни процедури, става дума за по едно споразумение, едно с Индонезия и едно с други е, страни. И молим парламента да е, даде своето съгласие като цяло за тези споразумения. Разчитам, че парламента ще даде съгласието си с цел да подпишем споразуменията, което ще ускорят които ще ускорят сътрудничество ни с тези две страни и ще помогне на Европейския съюз като цяло да направи стъпка по пътя за е, уреждане на въпроса за реадмисията с, други, е, с трети страни. Благодаря, готова съм да отговоря на въпросите ви, казва е, представителката на съвета. Комисията в допълнение към казаното относно член 34, конкретната разпоредба отделена от останалото споразумение по решение на съвета. По съдържанието ще кажа, че това е част от неизменната политика на Европейския съюз да включва въпросите за миграцията и по-специално за и реадмисията в въпросите за външно-политическите отношения. Е, това става по линия на споразумение за сътрудничество и приятелство, което пък попада под ресора на съвета ПВР и по-конкретно по член миграция. И конкретно тук говорим за член член 34, алинея 3. Е, тук приложното поле е изключително кратка. Говоря за клаузата в споразумението. Не може да става дума за всеобхватно споразумение за реад... спогодба за реадмисия. Просто се прилага е, прав, международно правната разпоредба, че е, съответната държава трябва да приеме обратно своите граждани. Тоест, казва се е, именно, че държавата членка трябва да приеме обратно своите граждани без е, излишни формалности и забавене в случай, че бъде доказано тяхното гражданство. Това е всъщност основното, около което се въртят нещата. Благодаря председателката. Давам думата на госпожа Гомеш. Гомес, имам два въпроса. аз в момента в е, комисията АФЕТ отговарям за резолюцията на парламента, респективно за доклада в парламента, е, който да даде съгласието си за всеобхватното споразумение за партньорство и сътрудничество, за което говорите и вие, е, представители, за което говорят представителите на двата двете институции. По член 34 ще кажа, тъй като това е правното основание за реадмисията в споразумението, е, ще кажа, че това е изключително важно. И поначало споразумението е много важно в, е, като цяло, но и по-конкретно тази клауза за реадмисия, защото за първи път с азиатска държава постигаме такава, такова споразумение е, е, това е не коя да е азиатска държава, е, една изключ... държава с изключително голям брой население, на, на, е, нареждаща се в челните редици на държавите с голям брой население, бивша Нидерландска колония, а преди това също и свързана с родната ми Португалия, това е страт страда с изключително голям брой на населението. Над 150 милиона души. В момента в страната е установен демократичен режим и страната търси път към международни а, ангажименти, като човешки права и така нататък. Освен това, тя е страна на транзит за много мигранти от Юго-Источна Азия, които минават през Индонезия на път за Австралия. Има, разбира се, подходящи условия. А, тази островна държава с хиляди острови а, с чудесни навигационни умения много лесно се поставят в помощ на такива мигранти и ги придвижват от една част на страна в друга. Освен това, Индонезия е много космополитна държава и географски, и исторически. От векове там има китайска общност, която играе важна економическа роля в развитието на страната след независимостта на Индонезия, те останаха там и е, има много граждани с двойно гражданство, което не се приема, но е факт. Така че страна важна по отношение на миграционните потоци в света където Върховния комисарят на ООН помага да се направи е, разграничението между бежанци, кандидати за убежище и нелегални иммигранти. Така че подобна спогодба за реадмисия има смисъл. Спогодба ЕСА Индонезия. В член 44 алинея 3 в споразумението за партньорство и коопериране се въпроса е разгледан и освен това там се предвижда възможност е, за съответни действия по отношение граждани на трети страни. Искам да уточня това с е, представителите на съвета и комисията. Споразумението ще улесни мобилността на хората, като едновременно с това предвид е, важността на въпроса Европейския съюз да контролира е, движението ще бъде полезно и в това отношение мисля, че парламента, давайки своето съгласие, ще иска да участва в мониторинга, макар че това е основно задача на комисията. Междувременно започна диалог в областта на човешките права с Индонезия и мисля, че там също ще бъде един форум за обсъждане на въпроса за коопери... сътрудничеството и всички въпроси, свързани с сътрудничеството. Така че аз мога само да препоръчам на парламента да даде своето съгласие. Но искам да знам дали комисията и съвета ще е, потвърдят, че става дума в цялото споразумение и за граждани на трети държави. Благодаря, госпожо Гомеш, казва председателката. Обръщам се отново към представителите на съвета и комисията. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо Гомеш. Е, самото споразумение не съдържа разпоредби относно реадмисия на граждани от трети страни, но ще обърна внимание към параграф 4, където се дава възможност за сключване на допълнително споразумение. И при включване на такова споразумение, вече задължително трябва да присъства клауза за реадмисия на граждани от трети страни. Комисията, нямам почти какво да добавя, председателството е абсолютно право в член 34 алинея 4 се третира въпроса за статута и граждани на трети страни. Това е управомощаваща клауза, която дава възможност двете страни да проведат допълнителни преговори да уредят въпроса. Искам да подчертая, че алинея трета на член 34 е, въобще не дава такива възможности. Това е клаузата за реадмисия, което няма нищо общо с, е, с, погодба за реадмисия, с десетки и стотици членове, в най-подробно описващи процедурата. Така че тук говорим за съвсем конкретно, конкретни ангажименти, които се поемат Председателката. Благодаря. Има ли други колеги? Госпожа Гомеш. Тоест, ако разбираме правилно, подкрепяйки споразумението за реадмисия, ние даваме Даваме предварително съгласие за провеждане на по-подробни преговори по отношение статута на ам, лица с неуреден статут лица без гражданство, така ли е? Комисията, член 34, алинея 4, не е част от решение то на съвета, което е пред вас днес. Е, тук става дума за част от стандартни общи процедури, които дават възможност е, при поискване на една от страните, двете страни да обсъдят въпроса и допълнителни въпроси и в този случай ще става дума и за граждани на трети страни и лица без гражданство. Така че към настоящия момент е, е, тук е заявена единствено готовност за бъдещо обсъждане на въпроса е, да, в, в този случай е, при разглеждането на такова споразумение, то разбира се ще се върне отново в парламента. Е, след като чух вашите разяснения, аз с радост ще подкрепя парламента в едно съгласие като рамка на е, тези въпроси. Следващата точка от дневния ред, Рената Вебер е докладчик, става дума за споразумение с централноафриканските държави. В този случай сме поискали да заявим своето отношение по член 49 алинея 3, така че това запитване и искане за приемане на позиция е много ограничено във времето. Да разполагаме с време до пленарното заседание в през януари предвид дългите преговори, защото за първи път парламента въпроса е поставен през 2003 година. И така, трябва да попитаме парламента как стоят нещата е, в момента. Второ, искаме уточняване на е, разделянето на въпроса за участието на Либе по 49 алинея 3 и парламентарната комисия АФЕТ, която отговаря за останалите части. Какви са правните основания за подобно разделяне? И защо Либе трябва да се произнесе единствено по реадмисията, а не и по член 48, пране на пари и член 49, миграция. Сега ще чуем първо госпожа Вебер като докладчик, след което ще дам думата на съвета и на представителя на Комисията за външни отношения и на Комисията. Така, като начало госпожа Вебер. Благодаря, госпожо председател. Действително, това е едно споразумение, което стои на вниманието на парламента, съвета, държавите членки цели 10 години. Толкова за експедитивността. Разбира се, международните споразумения а, трябва да бъдат одобрени и от а, националните парламенти така че е разбираемо е, да е необходимо малко повече време, но мисля, че в момента въпроса ми е дали ще съм жива да го видя подписано това споразумение. Имам известни съмнения, макар че все пак е, съм изпълнена с надежда. Аз съм докладчик в Сянка е, в Комисията по външни отношения – там изцяло подкрепих е, проекта на споразумение, подкрепям неговото подписване. Честно казано, ние се занимаваме е, само в, с онази част, която се отнася до реадмисията, реципрочното е, задължение на Европейския съюз – от една страна и е, държавите от Централна Америка от друга. Бих искала да чуя съвета и комисията и след това да преценим как ще продължим да работим от тук нататък. за сключване Доколко е постижимо, доколко е вероятно, какви са сроковете, в които можем да помислим за облегчаване на визовия режим. Благодаря на госпожа Вебер, а сега давам думата на съвета. Благодаря, госпожо председател. Още веднъж благодаря, че и тази точка включихте в дневния ред. Виждате, доста време трябваше да се стигне до този етап. Продължителен беше процес, защото неколкократно парламентът е давал своето съгласие, но в последствие съветът взе решение да раздели процедурата, както беше и с Индонезия. Поради тази причина отново е отправена молба към парламента да даде своето съгласие. Тъй като вече е разделена процедурата, както вече обясних и по предходната точка от дневния ред, задължението за реадмисия има правно основание в друга норма от договор за функционирането на Европейския съюз – Останалата част от споразумението има правни основания съгласно други текстове в договора. Затова и тук става дума за правно задължение на партньорите – и за това се търси правно основание в нормите на договора. Различни са процедурите за приемане в един или другия случай, поради разликата в задължителната сила, и затова парламента дава своето съгласие в тази процедура. И ако ми позволите, правната ни е, служба може да обясни по-добре техническите подробности. Благодаря, госпожо председател. Няколко пояснения по разделянето на решението на съвета или заключенията му. На първо място съветът смята, че съгласието се отнася не само до самия текст на споразумението, но и текста на решенията. Ето защо се връщаме отново, по-конкретно за трети път, с молба за е, съгласието на парламента. Още някои допълнителни пояснения по причината за разделянето. Тук има клауза за реадмисия и други в областта на ПВР, но останалите клаузи не предвиждат никакви конкретни правни задължения. Те са по-скоро ангажименти за диалог, за политическо сътрудничество и така нататък. Но тъй като тук нормата задължава, е необходимо да има правно основание, трябва да се позовем на норма в договора. В този случай това е член 79 алинея 3 от договора за функционирането на Европейския съюз. Това е в раздел 3, част 5 и протоколи 21 и 22 се задействат в този случай, което означава, че три държави членки Великобритания, Ирландия и Дания имат право да не участват в мерките, законодателните актове, международните споразумения и решенията на съвета по тези споразумения. Това означава, че с оглед на клаузата за реадмисия, било то с Индонезия или с държавите от Централна Америка, тези три държави членки не участват в вземането на решение на съвета. Те обаче участват по всички останали текстове на споразумението. Затова съставът на съвета ще бъде различен в двата случая. От техническа гледна точка ще е необходимо да се вземат две отделни решения – но ако погледнете съображенията в преамбюла и на двете решения, в последните точки се посочва, че двете решения трябва да бъдат прияти успоредно. С други думи, посочена е връзката между двете решения. Позицията на съвета е, че това разделяне на решението на съвета за сключване на споразумението на 2 е необходимо, за да се изпълнят изискванията на протоколи 21 и 22 на отменна част от първичното право на Европейския съюз. Благодаря сега представителя на Европейската служба за външна дейност. Не го виждам. Не, видях го. Казвам се Кенет Бел. Аз съм от управление Централна Америка и Мексико. Първо изразявам съжаление, че повече от 10 години трябваше да минат, за да се вземат отново с това споразумение, което беше в известна степен изместено от преговори за асоцииране, но и в този случай е необходима процедура за ратифициране. Ето защо отново моля парламента, докладчика, комисията да дадат своето съгласие. В събота председателя Барозо е на посещение във връзка с срещата на върха на страните от системата за економическа интеграция в Централна Америка. След един дълъг период на ратифициране, след един дълъг период на обсъждания в Корепер вече е одобрено предложението, но аз го предлагам на вашето внимание. Искам да ви информирам, че посланника на Панама е координатора, така че можете да се обърнете към нея, ако имате някакви въпроси. Дам думата на комисията. Също както по въпроса за Индонезия, тук имаме клауза за реадмисия в едно по-широко международно сътрудничество, скрепено с споразумение. Вече по-подробно говорихме е, по темата за Индонезия. Това са само граждани на Индонезия, те се приемат обратно и конкретно се посочва, че е, Процесът се извършва без допълнителни формалности при съответните документи за самоличност, като разбира се е реципрочно това задължение. Същата клауза, която е включена и в споразумението с Индонезия, е и тук, с общ текст, който дава възможност за водене на преговори и изключване на споразумения за обратно приемане и на граждани на трети страни, а не само на собствени граждани. Ако Европейския съюз реши да договори с погодба за реадмисия с някои от тези страни, ще се следва обичайната процедура и е, споразумението за реадмисия ще бъде представено за съгласие на Европейския парламент. Благодаря. Някой друг иска ли да се изкаже от колегите? Не виждам. Тогава госпожа Вебер има думата. Uh, благодаря, госпожо председател. Благодаря и, и на всички изказали се. И от името на парламента искам да отправя едно послание, а именно, че се опитваме да подкрепим сключването, приемането и изключването на това споразумение. Сега давам си сметка, че и подробностите, детайлите са, са много, много важни и като, като юрист аз ги разбирам, но не знам как да, разбер, как да обясня на нашите, на нашите партньори в Централна Америка това, че след 10 години преговори отново е на дневен ред това споразумение – Имаме друго споразумение за асоцииране, е, което се сключи след 5 години преговори, но то се прилага само за търговията. Защото за политически цели пък ни трябва това, сегашното. Сега, след като то влезе в сила, споразумението за асоцииране вече до тогава ще е ратифицирано от всички държави членки. Това настоящото ще се прилага само, само по отношение на някои моменти от споразумението за асоцииране. Така че доста, доста объркващо. Може би по различен начин трябва да подхождаме в Европейския съюз. А, ако, ако ще продължаваме да се правим на, на, на международен играч. Да, така е. 28 държави членки сме. Но както казах, съюзът, съюзът твърди, че е международен участник, международен играч. Така че е, е, нужни са някои основни изменения, конституционни, ако щете, е, но, но са абсолютно необходими, смятам. Благодаря ви. Благодаря, госпожо Вебер. Не виждам някой да иска отново да вземе думата за реплика, а, така че приключваме с тази точка от дневния ред и преминаваме към 12-та. Докладчика вече е тук. Тъй, че пристъпваме незабавно. Преразглеждане на Европейската заповед за арест. Баронеса Сара Лътфорд е докладчик по а, темата. Това е доклад за законодателна инициатива. А, има за цел да подобри сегашната законодателна рамка. Давам думата на докладчика, която ще ни запознае с внесените изменения. След това ще дам думата на колегите и после ще има възможност комисията и председателството също да се изкажат, стига да искат. Госпожо Лътфорд, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Много се радвам, че имам възможност да, да откликна на внесените предложения за изменения. 150 са общо на, на брой, част от които от самата мен. Много от тях са сходни, което е показателно за, за консенсуса между, между докладчиците в Сянка по отношение на пропуските в сегашната европейска заповед за арест. Действително, много ползотворно си сътрудничихме. Много, много дейно участие взеха всичките ми колеги. Ще очертая някои от основните моменти, върху които ще почиват компромисните ми предложения за изменение. Първо типа законодателен акт и процес, естествено, вижда се е, от заглавието на доклада, става въпрос за е, законодателен доклад по собствена инициатива. Тоест, ние призваваме комисията да предложи законодателен акт. Въпросът е дали това да стане по хоризонтален път или, или по друг начин. Да се преразгледа, се измени самото решение за Европейската а, заповед за арест. Е, някои колеги предлагат именно това. Аз се опасявам, че ще отворим, е, че ще отворим един въпрос, който ще бъде безкрайен, в крайна сметка. И, и, и всяка държава членка ще, ще иска да, да направи свой собствен списък на, на задължителните елементи. А, и, и от а, преразглеждане, реформиране на, на Европейската заповед за арест, рискуваме да, да, да сринем цялата система и, и, и да се върнем към старата тромова а, система за екстрадиция, която, която беше на лице преди да въведем Европейската заповед за арест. За арест. Аз затова предвиждам хоризонтална мярка, която почива на принципи като пропорционалност, основни права, механизъм за консултация е, и така нататък и други, и други е, инструменти за е, взаимно признаване. Много от елементите в Европейската заповед за арест не са, не са единствени, уникални а, само за нея. Просто това, с което се опитваме да се преборим, е, е, са някои дисбаланси в областта на, а, на наказателното правораздаване прокуратурата и, и, и следствието включват мерки, които повишават ефективността в борбата с трансграничната престъпност, но както, както сме казвали многократно тук на заседание на нашата парламентарна комисия, не са, не са достатъчно, не са достатъчни действията за укрепване на правните защити и, и, и отстояването на индивидуалните права. Така че това, което трябва да, да, да направим е да съчетаем ефективността с защитата на правата. Така че според мен изменението на, на Джудит Сърчентини е особено полезно. Тя е от зелените и аз призовавам докладчиците в сянка да, да приемат това а, предложение а, и, и да а, се спрем на хоризонтална мярка. Ако това обаче не е възможно, ако с това не можем да, да да решим всички проблеми, които са, са открити в доклада, тогава можем да преминем към изменение на решението за европейската а, рамка, европейската заповед за арест. Ще видим и комисията какво мисли по този въпрос, а, преди да я призовем а, по отношение на приемане на конкретно предложение за законодателен акт. Та това е пътя, който предлагам. Първо да се опитаме да, да възприемем хоризонталния подход. Втория въпрос е свързан с размерността или принципа на пропорционалност. Проверката за пропорционалност трябва да тръгва от страната, която издава заповедта. Компетентният орган трябва да прецени необходимостта за издаване на европейска заповед за арест според съответните обстоятелства. като се вземат предвид и други инструменти за взаимно признаване, разбира се, и възможността, възможността да се използват те. Колегите в измененията си са се съсредоточили върху факторите, които трябва да се отчитат, като например въздействието, правата на човека, разходите, както съдебни, така и други, и, и наличието на, на а, други мерки, които по-малко засягат личната свобода. Някои е, колеги предлагат двойна е, проверка за съразмерност, е, като втората страна е, е в изпълняващата държава. Аз с опасение подхождам към тази идея. Мисля, че тя, тя крие рискове да, да измести прекалено много системата отвъд взаимното признаване. И всъщност да се върна към старата за екстрадицията. Така че ако, ако, ако един инструмент като Европейската запад за арест е непропорционален, това може да, да, да прерасне в, в незачитане на основните права. Така че е, компромисите, които аз предлагам, предполагат е, е, пропорционалността да се проверява в страната, която издава заповедта като приемащата страна или изпълняващата страна изпълнява допълнителна проверка по отношение на необходимостта от мярката, преди тя да се приложи. И след това още една проверка като последен защитен механизъм за основните права и основания за, за отказ. А, не, не отдавна разглеждахме тези въпроси във връзка с Европейската а, заповед за разследване, а, която бе е, подобрена от съвета и от парламента. Опитвам се е, да предвидя точно това. Пропорционалност, допълнителен механизъм за проверка на необходимостта и основните права като три етапа за гарантиране на, на, на съразмерност и балансираност. Надявам се докладчиците в сянка да, да приемат това ми мислене. Друго нещо, което трябва да спомена е един основен проблем, който проистича от Европейската заповед за арест, е, че лица се предават преди, преди да има готовност за производство, за съдебен процес. Причините за това могат да бъдат много сложни и, и, не мога сега да, да се опитвам да ги анализирам всичките, но, но това е съществен проблем, понеже това означава, че а, много хора са задържани в а, досъдебния етап от производството и то, и то в продължение на дълго време хора биват лишени от основни права, точно поради липса на готовност за, за даване на ход на производството. Напълно съм съгласен, че това е ключов фактор, е, наличието на готовност за процес и, и съм го отразила достатъчно явно в проекта си за доклад. Мисля, че този проблем трябва да се разреши обаче чрез гарантиране на това, че всички е, възможни други мерки са изчерпани. Затова трябва да се подчертае е, задължението на държавите членки да изпълняват всичките е, инструменти е, за взаимно е, признаване в тяхната цялостност. Така че да, да не се възлага толкова много върху Европейската заповед за арест, например процедури за прехвърляне на доказателства, изподеляне на доказателства. После трябва да се оцени дали е, е, има готовност вече за, за съдебен процес, преди да се премине към е, преместване на лицето. Необходим е на консултативен механизъм, а, е, а, е, който, който да, да даде оценка а, колко близо до съдебен процес е всъщност а, а, един казус, едно дело. прехвърлянето, предаването на лицето понякога става за целите на наказателно преследване. Тогава, когато цел тогава, когато се прави това от прокуратурата и в рамките на, на наказателното преследване, тогава тази консултативна процедура ще изиграе много важна роля, така че да се оцени етапа от хода на дадено дело. Както казах, ако изпълняващия орган а, има съмнение по отношение на, на пропорционалността и по отношение на готовността за, за даване на, на ход на съдебен процес, а тогава може да се спре временно процедурата. Та, е, е, съм, опитала съм се да се съсредоточа върху по-общите проблеми, а не толкова а, е, върху подробностите. Някои други а, области, а, в които се предлагат а, изменения, вече споменах, а, а, досъдебния арест. И, и това е а, нещо, което специално искам, искам да подчертая защото условията са, условията са доста неблагоприятни и продължителността на това задържане всъщност подрива взаимното признаване и взаимното доверие. Това не е проблем, който можем да избегнем и призоваваме комисията да излезе с законодателно предложение за решаването от свобода за задържането на досъдебния етап. Това е един въпрос, който определено подрива взаимното доверие и трябва да се разреши. Също така, призовавам да се укрепят мрежите между съдебните защитници, между адвокатите и, и обучението в тази област. До няколко часа се надявам, че ще ви изпратя предложенията за компромисни изменения. Следващата среща с докладчиците в Сянка е утре и се надявам да свършим още работа. Гласуването е на 13 януари, понеделник, в Либе, в комисията. Да има няколко момента, по които ще се опитам допълнително да убедя колегите да възприемат моя подход но всичките изменения, които съм получила, са особено полезни и интересни. Още веднъж благодаря на всички, които предложиха изменения. Благодаря, госпожо Латфорд. Е, е, госпожа Сържентини поиска думата. Аз самата също съм докладчик сянка за НП. Е, смятам да кажа съвсем накратко, как че Както нееднократно се каза, Европейската заповед за задържане е един от най-важните правни актове, които са изобщо в сферата на е, правното сътрудничество и специално по наказателни въпроси, както каза и госпожа Латфорд, е, наистина темата е изключително е важно, така че трябва да е, работим наистина много сериозно. Тук е, основен принцип е взаимното признаване и бидейки инструмент на взаимното признаване, никога не бива да забравяме, че не трябва да накърняваме тази мярка и този принцип на взаимното, взаимното признаване. Като ви слушах, разбирам, че и вие споделяте този възглед. Напълно подкрепям подхода на докладчика по почти всички поставени до сега въпроси е, както и нейната загриженост, че определени действия могат да отворят е, котията на Пандора, въпросът за продължителността на предварителния арест начина по който да се разгледа въпроса. Това, което мога да кажа е, че сме готови да обсъждаме компромисни решения. Споделям по всички тези въпроси мнението на докладчика. Да, ще има сигурно някои изменения, които няма да можем да приемем, но като цяло мисля, че ще успеем да намерим възможно най-доброто решение. Така че ще се съглася с казаното от докладчика до тук. Госпожа Зипел. Благодаря. Благодаря на докладчика за всички подробности. Ние все сме предложили изменения с цел да постигнем подобрение. Няма да се спирам на всички подробни подробности. В някои имаме допирни точки и разминавания, но има един въпрос, който е централен за дебата и се опасявам, че без хоризонтално решение по някои въпроса няма да постигнем решение. Говоря за самата европейска заповед за задържане. Времето тече и гражданите чакат от нас ясни правила. Въпросът е, че тук имаме европейска мярка, европейска заповед за задържане, но всичко, което правим на практика и когато обсъждаме практиката, из, изхожда от ситуация, която, е, която стига до взаимно признаване. Тоест, имаме европейска мярка, но национални правила, национални традиции, национални процедури което поражда объркване не само сред професионалистите, но и сред гражданите, без оглед на това дали са засегнати от една мярка или не. Защото в каквото и положение да са гражданите, дали те подкрепят или се отнасят критично към Европейската заповед за задържане и, и едните и другите очакват общи хармонизирани стандарти, когато говорим за европейска мярка. А това липсва. И мисля, че това е основният проблем при всички дебати, които имаме е, при различни ситуации с Европейския съюз. Така че имаме мерки за подпомагане на сътрудничеството в правната област, в правоприлагането, но едновременно процесуалните правила, правилата при защита са много различни в държавите членки. И пряко всички детайли, за които говоря. Трябва да проверим дали можем с, с един или друг метод да подобрим нещата, да постигнем общи стандарти, когато говорим за европейски мерки стандартите не само за наказателно преследване, но и за процесуалните права и правата на защита трябва да бъдат от централно значение. За момента нямам чувството, че го постигаме. Трябва да помислим много сериозно, защото в противен случай европ... нашите съграждани няма да приемат европейски мерки в която и област са те, ако се опират само на национални правила. Председателката давам думата на госпожа Сарджентини. Благодаря, госпожо председател. Искам да се спра на два въпроса. Проверката за съизмеримост в страната предаваща за подозряното лице. Ще започна от тук. Ще ви дам един пример. Защо аз мисля, че не е достатъчно да провери, да направи проверка за човешките права. Един е, е, жител на Амстердам се доближава до терасата и пуши трева, което е разрешено за нашите граждани. Идва един швед и го пита откъде го купи. Обяснява му се. Шведският турист отива, купува си е, трева, сяда до холандеца на, на терасата, поръчва си кафенце, запалва, е, заговарят се е, и си разменят адресите. Шведа казва, ела ми на гости. В е, Шведа се прибира и го задържат а, е, на Стокомското летище за това, че носи хашиш, например. Е, той изплашен споменава адреса на гражданина на Амстердам, който не му е продал тревата или наркотика, но така или иначе е, той бива арестуван по силата на европейска заповед за арест и трябва да се яви в е, Стокхолм по обвинение в е, продажба на наркотици трябва да проверим как стои въпроса с измеримостта. В случая, да, хубаво, шведските затвори са чисти, свестни, но не за това става дума. Така че аз искам проверка за съизмеримост е, в двете страни. Е, защо лицето трябва да бъде, е, да не бъде изпратено в е, Швеция. И е, е, защото имаме такива случаи в Сирия, които наистина са много критични. И така, трябва да излезем с ясен текст, който казва, че или променяме Европейската заповед за зараждане, или търсим хоризонтални мерки, но за кратък срок. Но трябва ясно да кажем и ние ясно трябва да запишем ясно, че от Европейския парламент очаква решение, било хоризонтално, било друго, в рамките на една година. Така че, защото в противен случай след една година пак ще седим тук и ще слушаме хубави доклади, без това да променя нещата по какъвто и да било начин. Благодаря господин Саргентини, господин Дейон. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика и на докладчиците в сянка за това разискване, защото тук се открояват някои особено важни елементи. Аз мисля, че попадение в десятката беше изказването на а, госпожа а, Сипел за процедурата. Вчера говори комисаря Рединг за процесуалните права, за правната помощ, която ще бъде конкретно насочена и към Европейската заповед за арест, но решението за правната помощ едва ли ще бъде прието в рамките на мандата на този законодателен орган. Никой не очаква такова нещо. Освен това, пак ви връщам към вчерашния разговор с комисаря Рединг. Е, законът е, в Румъния, който прави ненаказуема политическата корупция. И тогава какво правим, ако имам един корумпиран орган в дадена държава членка, който иска европейска заповед за арест да бъде изпълнена от друга държава членка? Би трябвало да бъдем доволни. Ние взаимно признаваме своите решения. Но това, естествено, че не е вярно. И все още има големи различия между държавите членки – не е чак толкова просто да се разчита на принципа на взаимното признаване. По съдържание аз няма да повторя предложението, които съм внесъл в много голяма степен съвпадат с зелените, но не съм убеден, че ще задейства един хоризонтален инструмент. Трябват ми допълнителни аргументи, за да се убедя. За сега призовавам комисията да излезе с предложение за изменение на рамковото решение за Европейската заповед за арест или с нова, ново предложение за решение. Комисията ще прецени кое от двете ще поиска. С нетърпение очаквам компромисните предложения и среща на докладчиците. Благодаря. Госпожа Ромеро Лопес. Благодаря. Искам да репликирам господин Де Йонг. Приветствам усилията на баронеса Латфорд, но мисля, че това не е достатъчно. Слаба е основата на пропорционалността още повече понятията а, е, за престъпления, а, е, различните състави съществено се различават в отделните държави членки. И тук е, ще се натъкнем на тежкия проблем с точността на текстовете. Мерките, предложени от Сара Лътфорд, изглеждат достатъчни, но след една година трябва да направим задълбочено проучване на издадените европейски заповеди да видим дали е, извършеното от нас е достатъчно. Ако се опираме на този списък за е, прилагането на редица директиви, Липсващите елементи и липсата на точност са доста тревожни. Аз мисля, че в бъдеще трябва да изменим рамковото решение, защото мерките не отговарят на нашите потребности. Абсолютно задължително да имаме мерки от типа на предложените тук, но те няма да решат изцяло проблема. След една година трябва да разберем какви са резултатите от изпълнението на тези препоръки и да видим дали са достатъчно. Е, е, екипара. Очакванията са по-големи. Както вече казах, не всички деяния се смятат за престъпления с една и съща тежест в различните държави членки и за това тригодишния срок не е, е достатъчен. Не би трябвало да се изправим пред една неприятна ситуация. Хоризонталният подход е една стъпка напред. Има гаранции, предвидени тук, благодарение на Сара Латфорд. Мисля, че е, те са в правилната посока, но не са достатъчни. Трябва да изменим рамковото решение. за да имаме е, по-добър резултат. Комисията сега иска ли да вземе думата? Не. Тогава отново госпожа Латфорд. Um, Щеше да е добре да чуем комисията. Вчера, когато разговаряхме с заместник-председателя на комисията, госпожа Рединг, обсъждахме в контекста на този доклад дали има виждане за готовността на комисията евентуално да предприеме хоризонтални мерки. Не чух отговор от нея, може би твърде много бяха въпросите и тя не можа да се спре на всички подробно и изчерпателно. Но ние ще продължаваме да настояваме комисията да отговори. Има ранково споразумение между комисията и парламента, което регламентира условията за отговор на доклади по собствена инициатива съгласно договор от Лисабон. И госпожа Сърджентини отправи предложение, което аз приемам, една година след приемане на решението, е, комисията да внесе законодателно предложение на основата на подробните препоръки в нашия доклад. Така че съм съгласна, че е необходимо да предвидим и конкретен срок. Ако се приеме доклада, надявам се, че е така, и ако съм в следващия парламент, което също се надявам да е така, тогава е, трябва да бъде последван доклада от законодателно предложение в едногодишен срок. Независимо от е, това, кой ще бъде комисар, чието ресор ще бъдат основните права и свободи. Ние не правим този доклад за собствено удоволствие, не. Ние искаме конкретен отговор, конкретни действия. И за това ще обърнем прожектора към комисията Ние правим всичко, което е в пределите на нашите възможности. Ние настояваме пред комисията и ще продължаваме да настояваме. Всички в политическите групи изразяваме съгласие, че въпросът е спешен и важен. Трябва да се гарантира, недопускане на компрометиране на процедурата с Европейската заповед за арест поради нейните слабости. Тук тактиката може да е различна, но все повече се обединяват сили, които просто искат да елиминират Европейската заповед за арест и останалите инструменти за взаимно признаване. И ако нямаме сериозна реформа, ако не докажем, че това не е посегателство а, срещу а, правата на човека, ще имаме сериозен проблем, както загаднаха и някои колеги. Госпожа Сепол говори за един важен проблем в а, взаимното признаване, а именно прекомерното залагане на националните норми. Продължава дискусията къде трябва да уравновесим хармонизацията като минимални стандарти с националните наказателни и наказателно-процесуални кодекси, така че да не се стигне до единен наказателен кодекс в Европа. Нито е желателно, нито е постижимо да имаме такова уеднаквяване. Трябва да се намери онази оперативна съвместимост, която държи сметка и за ефективността, и за ефикасността, и за справедливостта. За това ние предлагаме три процесуални мерки. Аз бях докладчик по едната мярка, госпожа Антонеско по друг. Неодавна беше предложен един пакет от Европейската комисия. Години минаха, според нас това е твърде много, но все пак, след като е внесено предложението, трябва да се подкрепи. Юдит Сърджентили още веднъж потвърди позицията си и с много ярък пример показа какво означава несъразмерна реакция. Не бива да се отива в крайности в прилагането на принципа за взаимното признаване. Ние вървим към укрепване на правата на човека чрез засилване на процесуалните гаранции. И все по-малко ще бъдат нарушенията. Но необходимостта и пропорционалността са основополагащи принципи за правата на човека и целият инструментариум свързан с тях да се спазва съразмерност е вътрешно присъщ е, принцип, дори когато той не е изрично формулиран. Затова се надявам да имам възможност е, да спечеля подкрепя, подкрепа за този пакет а, е, с а, проверка за съразмерност, консултации, с издаващия орган, който би трябвало да е в състояние да отговори на въпросите на изпълняващата държава, включително необходимостта и значението на мярката. И ако не е удовлетворена, да има възможност да не изпълни заповедта. И съдебните органи не бива да се притесняват да използват тази процедура. От 2003 година в Великобритания се приемат национални норми с подкрепата на е, моята партия и партията, с която сме в коалиция в момента. Приема се законодателство, съгласно което съдята има право да откаже изпълнение на Европейската заповед на арест при определени условия. Затова и централна тема на моя доклад е призива към националните съдии. Ако са изчерпани всички други възможности, категорично като мярка от последна инстанция, въпреки необходимостта от взаимно признаване, те могат да откажат. Това е последната гаранция, която те имат, за да могат да се образят с принципа на съразмерност. Подкрепям вашата подкрепа. Почти, са, почти всичко, което казахте, е, приемам. Още веднъж подчертавам. Не съм в остро противоречие с никого от е, докладчиците в сянка, просто трябва да уточним кой е най-сполучливия текст, който е общо приемлив и както ви казах, към обяд ще разпространя моите предложения за компромис, които утре ще обсъдим. И би било чудесно, ако поне мнозинството от тези компромиси бъдат прокарани, за да преминем сравнително безпроблемно към гласуване на 13 януари. Те не са прекомерни очакванията ми. Ясно ми е, че по някои въпроси няма да успея да убедя всички, но на мнозинство все пак се надявам. Благодаря, госпожо Латфорд. Както вече казах, ще се гласува на 13 януари на извънредното заседание в Страсбург. Мисля, че докладчиците в сянка утре ще имат възможност да намерят един добър компромис. И така, благодаря на всички колеги за сътрудничеството. Сега разполагаме си известно време, тъй като гласуването е предвидено за 10.45 и ще трябва да прекъснем, защото ще изчакаме колегите, които искат да дойдат да гласуват. Ще възобновим заседанието си в 10.45. Hello everybody. Let's continue. И е, така, драги колеги, нека да продължим с работата на, на, колег, на е, комисията ни. Е, сега стигнахме до гласуването. Първата точка, по която ще гласуваме е защитата на еврото и на другите парични знаци срещу подправяне и е, за замяна на рамково решение 2383. Е, госпожа Макинтайр е докладчик, не иска да вземе думата. А, заповядайте, да. Благодаря. Иска просто да кажа, че е чудесно бе работата, съвместната работа с всички докладчици в Сянка. Благодаря им от сърце. И е, се надявам бързо да е, мине гласуването и вземането на решение, така че до година да, да започнем тристранните преговори председателката. Преминаваме към гласуването. 34-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 35 е оттеглено, 36 за, против. Нека да направим проверка с електронно гласуване. 36-то изменение, моля гласувайте с карти. И край на гласуването. Край. 28 за, 16 има против. Очевидно се приема. Осмо изменение. Компромисно за, против, въздържали се, приема се. 37 изменение за, против, Проверка трябва да направим. Моля, гласувайте с карти, понеже не си дигате ръцете. 38, 37, извинете, е, гласувайте, моля. И край на гласуването. 40 за, 3 против. Но много ви моля, дигайте ръце, защото иначе ще трябва с карти да гласуваме по всичко. 39 за, против, въздържали се, приема се. 40 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 5 за, против, проверка. Моля, гласувайте с карти. Пето компромисно изменение. Край на гласуването. 27 за, 19 против, няма въздържали се, приема се това преминаваме на Екон 5 за против въздържали се, отхвърля се. Екон 6 за против въздържали се, отхвърля се. Следващото е компромис 6 за против въздържали се, приема се. Изменение 3 за против Още веднъж за. Против. Въздържали се. Приема се. 44. Е, извинявам се, то е същото, ама трябва да се гласува. 44 и 45 са еднакви. Гласувам по 44 45 за, против, въздържали се, приема се. 46 отпада. Компромис 7 за,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 Екон 12 за, против, въздържали се, приема се. Екон 13 за, при, против, въздържали се, приема се. Екон 14 за, против, въздържали се, приема се. Сега преминаваме към преамбюла. Изменение 7 за, против, въздържали се, приема се. 8 за, против, въздържали се, приема се. Девето изменение е оттеглено. Следващо 11 е за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 12 за. Против. Нека проверим. Моля, гласувайте. С карти. И край на гласуването. 24 за, 23 против. Приема се. разговори за микрофон. Да, ама сте гласували, казва председателката. So I change my vote. Okay, what the, the minutes take it, but it doesn't change the vote. Добре, отразяваме го в протокола, но това не променя резултата от гласуването. Екон едно за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 13 за, против, въздържали се, приема се. Екон 2 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 14 за, против, Въздържали се. Приема се. 15. Добре, гласуваме 14 с карти. И край на гласуването. 25 за, 22 ма против, така че се приема. Изменение 15 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. Екон 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 19 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 20 и 21 еднакви са за. Не, извинявам се. Е, изменение 20 отпада. Така че стигаме до компромис 2. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 3. За, против, въздържали се, приема се. Екон 4 отпада. Изменение 32 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 4, което включва изменение 1 и 33 за, против, въздържали се, приема се. Сега гласуваме целият текст с измененията. С карти гласуваме. Моля, гласувайте. И край на гласуването. 46 за, няма против, двама въздържали се. Сега гласуваме да се даде ход на а, преговорите с съвета. Моля, гласувайте. Трябват ни 31 гласа за. Е край на гласуването. Така съвсем ясно, 46 за, няма против, двама въздържали се. Поздравяваме ви, госпожо Макинтайер. Преминаваме към следващия доклад за хомофобията и дискриминацията на базата на сексу... сексуална идентичност. Благодаря, госпожа председател, докладчика. За думата искам да благодаря на всички докладчици в сянка за съдействието по тая тема, която не е, не е никак, никак лека но чудесно си сътрудничихме и стигнахме до много полезни компромиси, така че благодаря на всички докладчици в Сянка и на групите, които, които ни подкрепиха. Искам също да спомена и текста на комисията ФЕМ, а повечето от измененията, които те са гласували, вече са включени в текста, който ние ще гласуваме. Има няколко обаче, които бихме искали да включим в нашия текст. И те са отразени в списъка, в листата за гласуване. Благодаря. Благодаря, госпожо Лунечек. И така гласуваме пето изменение за, против, Проверка. Моля, гласувайте. С карти. И край. 22 ма за, 25 има против, 1 въздържал се, отхвърля се. изменение за, против, въздържали се, приема се. Седмо за, против, въздържали се, приема се. 8 за, против,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 против, въздържали се, приема се. Предложение 4 за, против, въздържали се. Мисля, че се приема, но трябва да се провери. Моля, гласувайте с карти. И край на гласуването.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 предложение Б отпада. Гласуваме целият текст с измененията. Моля гласувайте с карти. Начало на гласуването. И край. 40 за, 2 против, 6 въздържали се. Поздравяваме докладчика. Следващата точка и всъщност последното гласуване за деня. Става въпрос за конфискацията и обезпечаването на облаги от престъпна дейност в Европейския съюз. Госпожа Маковей, заповядайте. Благодаря. Накратко ще се изкажа. Искам да благодаря на колегите докладчици в Сянка за свършената работа, положените усилия за съветите. Искам също да кажа, че литовското председателство също оказа сериозна помощ и, и настояваше, е, натисна съвета да, да се е, приключи с преговорите. Не постигнах всичко, което исках, но Както казах, е, отбелязали сме напредък. В момента гласуваме текста, така както е договорен от всички страни. Благодаря, госпожо Маковей. Сега гласуваме е, окончателния текст след преговорите. Гласуваме веднъж само по целия текст. Моля, гласувайте. И край на гласуването. 44 за, 1 против, 1 въздържал се. Поздравление, госпожо Маковей. Приема се с явно мнозинство. Това бе гласуването за, за днес. Всички други точки, които бяха за сутрешния дневен ред, се наложи да отложим, така че ще продължим работа в 15 часа, когато ще разговаряме с литовското председателство. Благодаря ви, колеги.